приключихме с обсъждането. Доклад, доклада ще бъде гласуван утре в 12.30. Сега а, последната точка, четвърти форум на високо равнище относно ефективността на помощта. Господин Преда, имате думата за 4 минути. Президент, Госпожо председател, четвъртия форум на високо равнище относно ефективността на помощта, който ще се състои през ноември, ни дава възможност на международната общественост да преформулира и структурира мерките за помощ. Има големи очаквания от, това, от тази среща, която би трябвало да даде много нов тласък с преди 2015 година. За да може тази среща да бъде успешна, трябва да се справиме с много предизвикателство. Първо, оценяването на Парижката декларация показва, че сме на добър път, но все пак резултатите са недостатъчни и не са, до, не са а... справедливо разпределени между страните, които а... донори и страните бенефициенти ако имаше много по... Ако има по-добро разпределение на труда, ще има и повече економии и мисля, че това наистина е, трябва да бъде изправено. Второ, имаме и политическо предизвикателство, необходим е европейски лидершип, необходимо е да има силна политическа воля, за да се постигне ефективност в областта на помощта. Същевременно петте принципа, залегнали в Парижката декларация, трябва да, бъд, да, продъл, да продължат да бъдат в основата на един по- добре усъвременен дневен ред. От участие на частния сектор, отчитане на специфичните фактори, специфичните условия ще доведе до по-добра ефективност. Същевременно трябва да се отчетат и различните фактори. В моя доклад са отчетени областите, в които трябва да се е, въведат нови мерки и да се пре пренаредат приоритетите. По-голямото участие на бенефициентите, по-голямата видимост. Същевременно постигнахме го доста голямо единодушие в, комис, с комисията, която в становището си от месец септември подсочва същите аспекти, функции и елементи. от Парижкия форум е и след срещата в Акра бяха направени заключения за по-доброто използване на помощта. В, е, в момента Европейския съюз е, е, е втория донор на международна помощ в света. Предвид минали, предвид миналия ни опит, предвид особената отговорност, която е отговорността на Европейския съюз и на неговите държави членки. Трябва да сме на висота за, за следващата среща. Сега очакваме от съвета да изработи една обща европейска позиция, която да бъде една добра основа, около, около която да се обединят всичките държави членки за една по-ефективна помощ. Същевременно трябва да има по-голямо участие от държавите бенефициенти и това да стане чрез едни нови споразумения и същевременно се отчита по-добре специфичните условия в различните държави членки и се координират е, откъслечните дейности. Госпожа за. Грация, сеньора президенте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, усилията за борба срещу бедността по света продължава ние е, можем да вярваме, че все още има човечност. Е, Париж, Акра, други форуми показваха, че все още има човечност. Критериите от Париж трябва да е, гарантират, че е, действително е, има ефективност на помощта. Е, сега въпросът е да видим е, доколко помагаме на хората, прилагайки такива критерии. М- ние имаме възможност възможност да се огледаме, да видим до къде сме стигнали. Но е, никога не бива да е, изпускаме от погледа си е, основния ни приоритет. Най-важната ни задача. Ако искаме действително да се борим срещу бедността, трябва да помогнем на хората да помогнат сами на себе си. Благодаря ви. Госпожа Басеско има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на колегата Кристиян Преда, защото доклада е изключително своевременен. Предвид форма в Бусан, Европейския съюз трябва да има амбициозни цели, а по-добрата ефективност на помощта е една от тях. В е, доклада се подчертава, че е, е, трябва в закона да се вписва прозрачността, трябва да има децентрализация и е, да се съобразяваме с алинея 15. -та и мога да посоча един пример. Проект Technic Work, който засяга засилването на местните органи за самоуправление. За 9 години трябва с 50% да бъде намалена детската смъртност нашата политика към развитието трябва господин Кортес Ластра има думата сега. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Бих искал да започна с благодарност към господин Дан Преда за доклада, е, който още веднъж посочва, че помощта за развитието води за борба срещу бедността и неравенството, за спазването на основните права. Европейския съюз трябва да поема своята отговорност, за да бъде ефективна помощта за развитието. Не става дума само за приемане на правно задължителни инструменти. Европейския съюз трябва да вземе амбициозна позиция, която да се подкрепя от всички страни, като подкрепя механизми за контрол и прозрачност върху използването на помощите, за да се приложат предложенията за активен механизъм, като например такса върху финансовите сделки, помощта юг-юг и други. За Испания приоритет е равенството между мъжете и жените. Това е неизбежно, е, когато говорим за ефективност на помощите и ние сме за създаване на показател на половете. И аз Подкрепям това, което комисията предложи, е, както и това, което тя предложи за гражданското общество, е, за да има е, контрол върху ефективността на помощите. Сега давам думата на комисар Пибалкс. Госпожо председател, почитаеми госпожи и господа, трябва да започна с благодарност към господин Преда за отличния доклад. И въпреки, че няма широка аудитория, в която сега да дискутираме, искам да ви уверя, че има сближаване между позициите, но все още остава много работа, която трябва да се подготви. Приветствам факта, че ще има трима членове на Европейския парламент в делегацията на Европейския съюз, така че тя ще бъде още по-силна крайна сметка трябва да излезем с под, един силен документ след конференцията, който да включва декларацията от Париж. Това сме постигнали вече. И както спомена и докладчикът, ние сме постигнали успехи по отношение на показателите и сега трябва да подкрепим постигнатото с планове за развитие и под подкрепа за ефективността на помощта. Уважаемата госпожа Заборска каза, че трябва да помогнем на хората сами да си помогнат. Това е нещо много важно, защото наистина по този начин има ефективност – така, надявам се всички са съгласни, следва да формулираме програмата, както и показателите, за да можем да имаме устойчив процес в бъдеще. На второ място, новите донори. По отношение на всичко свързано с Китай, Индия и новите участници, които влизат в сферата на помощта, не е класическа държава, която предоставя помощ. И така, че имаме едно противоречие. Не знаем точно какво правят партньорите ни поне не е, изцяло, а би трябвало всички да следват един и същи процес по прозрачен начин, макар и с различно темпо. Защото в противен случай рискуваме да не подпомагаме резултатно държавата, към която е насочена помощта. С други думи, трябва да участваме а, именно по този начин с новите държави, предоставящи помощ. По-нататък, увеличаващата се прозрачност. Имайки предвид економическата криза в Европа, непрекъснато ни се задават въпросите какво ще се постигне в крайна сметка след като се предостави помощ за развитие. Следователно, трябва да има абсолютна прозрачност относно използването на финансирането. Така че да се докаже, че не се прахосват парите, а са насочени към преодоляване на бедността, към подпомагане на хора, които живеят в много тежки условия, към а, довеждане до, на децата до училищата. Много е важно да имаме ясни доказателства пред обществеността относно изразходването на средствата. Обаче, трябва да имаме предвид а, както прозрачността, така и онова, което сега ще дискутираме а, с държавите членки по отношение на съвместните програми. Много направихме по отношение координирането, но знаете, че всъщност, когато имате координация, знаете какво се случва, омаче не можете да внесете промени. Това е слабост както по отношение на системата, така и плана за развитие за конкретна държава. Така че тези съвместни програми са от голямо значение, но е, сега, например, е, когато вече имаме реализиран успех, например по отношение на Южен Судан, трябва да направим следващата стъпка, а именно да изискаме плана за развитие, за да може да има синергия, да кажем 5 или 6 милиарда евро, както и докладчика спомена в своето изказване, да бъдат насочени по конкретен начин. Защото а, е, в прозрачността трябва да се разглежда и именно този въпрос. Не само откъде ще дойдат средствата, по какъв начин ще бъдат изразходвани. Миналата година конференцията е, е факт. Сега очакваме следващата ни конференция. Би трябвало да разчитаме на успех. Имаме и а, краен срок за изпълнение на е, целите на хилядолетието 2015 година, но е, доклада е наистина е, гарант, че ще можем да анализираме работата си и да вървим в правилната посока. Благодаря. Председателката, благодаря господин комисар. Това е края на дебата ни. Гласуването ще бъде утре също в 12.30. Следващото заседание ще бъде утре от 9 до 11 часа сутрин.